И така, госпожи и господа, моля ви да заемете местата си. Сега ще гласуваме за квестори. Електронно ще бъде гласуваното, поименно. Получил съм следния списък от кандидати. Folgende Kandidaturen habe ich erhalten. Catherine. Постъпили са кандидатурите на Кетрин Бертер, Корнелис Де Йонг, Карол Карски, Андрей Ковачев, Богослав Либерацки, Елизабет Моран Шартие. Кандидатите ми съобщиха, че са съгласни с издигането на тяхната кандидатура. Подчертавам, че е, за първия и втория тур от гласуването ще бъде необходимо квалифицирано мнозинство, а при третото гласуване ще бъде достатъчно да има обикновено мнозинство. Е, по същия начин ще процедираме е, и по отношение на заместник-председателите. Така че имаме шестима кандидати за пет места. Така че вие ще можете да гласувате за петима от кандидатите. И гласът ви ще бъде валиден само за пет кандидати. Вие не сте задължени да гласувате непременно за пет, но не можете да гласувате за повече от пет кандидати. Мога ли да приема сега, че процедурата ви е известна? Колегата Ферховстат най-малкото кима утвърдително. И тъй като не виждам възражения, не чувам възражения, приемам, че всички са запознати с процедурата за гласуване. Добре. И така, тогава започваме с гласуването. Госпожи и господа, гласуваме за квестори на Европейския парламент. Режим на гласуване. Моля, гласувайте с електронни карти.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 Nee, also jetzt Moment mal, das ist, äh, ich weiß jetzt, Augenblick mal. Е, извинете, малко съм объркан. Все още не съм обявил край на гласуването, тъй като е, много от колегите е, очевидно не са упражнили правото си на глас, макар че са в залата. Така че още сме в режим на гласуване. Виждам, че все още доста колеги не са седнали по местата си, влизат, ще трябва, може би, да анулираме гласуването до този момент и да започнем отново. Ja, diesen wahlgang meine damen und herren ich bitte einen moment aufmerksamkeit. Моля за внимание, госпожи и господа. Не знае какво става с техниката. Но аз все още не съм съобщил край на гласуването, така че все още сме в режим на гласуване. Гласуването бе обявено за 13 часа. В момента е 13.05. Все още влизат колеги. Може би това се дължи и на това, че асансьорите в момента са препълнени, така че най-вероятно ще се наложи да удължим режима на гласуване или да започнем отново с гласуването. Господин председател, оставам с впечатлението, че когато се обявява начало на гласуване, винаги има депутати, които са закъсняли или други, които бързат за някъде и напускат залата. Така че ние не можем непрекъснато да изчакваме всички, които са се забавили. За това, господин председател, смятам, че ако вие повторите избора и анулирате първото гласуване, това ще доведе до деформации. но това ще бъде и промяна на правилата, които ние самите сме гласували. Много ви моля, господин председател, да спазвате правилата за гласуване. Председателят, е, госпожи и господа, да, действително има правила. И правилото е, че председателят обявява край на режима на гласуване. А до този момент аз все още не съм обявил край на режима на гласуване. Така че, ако някой техник а, сбърка копчетата и натисне неправилното копче, това не означава, че аз съм виновен, а означава просто, че трябва да е, се опитаме коректно да проведем гласуването. Да, аз съм Съгласен с вас, че не можем да изчакваме безкрайно дълго, но а, моето чувство за солидарност ми продиктува да изчакам малко, тъй като знае, че има хора заседнали в асансьора или чакащи пред асансьора. И така. Едва когато водещият заседанието каже край на гласуването, се смята, че гласуването е приключило. Но това е, е решение на председателя. То не зависи от действията на техниците. Така че обявявам режим на гласуване. haben alle abgeordneten abgestimmt? гласуваха ли всички? Сега обявявам край на гласуването и моля за резултати. Резултатът е както следва. Госпожа да е 429, е, е, е, господин Ковачев 24, господин Карски 288, господин Либерански 253. 677 са валидните гласове, 90 са невалидните. Госпожа Моран Шартие, господин Либерацки, е, госпожа е, Бердер и господин Ковачев са избрани. Поздравления за избраните. А сега трябва да проведем втори тур на гласуването. Питам колегите, Карски и Де Юнг дали поддържат кандидатурите си. Господин Де Йонг, да. Господин Карски също. Тогава ще помоля всички, които отговарят за техниката, да подготвят системата за второ гласуване. Dann eröffne ich den zweiten Wahlgang. Започваме с втория тур при гласуването. Имате само един глас в този случай и трябва да вземете решение за себе си. Всички депутати гласуваха ли? Тогава мога да обявя край на гласуването. Да, господин Карски получи абсолютното мнозинство и той е избраният. Господин Де Юнг получи по-малко от него. Госпожи и господа, проведохме всички турове е, за избор на квестори. Поздравявам избраните колеги. А сега ни остава да гласуваме и за числения състав на комисиите. Има едно решение на е, председателския съвет, е, което ви е известно, така че който го подкрепя, моля да даде знак с ръка. Кой е против? Кой се въздържа?